Okay, let's, let's start. Uh... Нека да започнем. Първо, искам да ви кажа, че вие можете да говорите на вашия език. Всички официални езици са представени, с изключение на моя роден език, люксембургски, за това ще говоря на английски. И тъй като сме много малко в тази зала, бих предложил съвсем накратко да се представите, така че да видим кои сме тук и по този начин ще има динамика. Аз съм Клод Томас. Клод Турмес, извинете. Аз съм член на Европейския парламент от 1999 година. Работя по такива въпроси, като вътрешен пазар, енергийна ефективност и възобновяеми източници. Съпредседателят е Аз съм от Комисията по промишлеността на Испанския парламент. Аз съм Игнацио Палациус. Аз съм сенатор от Испания. И съм председател на Комисията по изследванията в парламента на Испания. И така, ако можем сега да се представим поред. Аз съм пред от 3 години депутат в Холандския парламент. Преди това съм работил за Шел и отговарях за енергийните въпроси. Аз съм от Литва, Йона Шменеш. Аз съм председател на Комисията за опазване на околната среда. Good afternoon. My name is Francesco Casoli. Аз съм Франческо Казоли. Аз съм от Италианския сенат. Аз съм заместник председател на група в сената на Италия и съм член на комисията по промишлеността. Си, onorevole Роберто Тортоли, съм вице-президент. съм Роберто Тотели, Аз съм заместник председател на Комисията по околна среда в долната камера на Италианския парламент. Аз съм Андрея Флотеро. Аз също така от Сената на Италия. Сенаторе Салваторе Томасей. Аз съм Салваторе Сонателия от Италианския сенат, от Комисията по промишлеността. Yes. Бричард е, Томсън. Аз съм Бричи Томсън. Аз съм депутат в Европейския парламент от социалистическата група и съм член на Комисия по промишлеността. Аз съм от Дания. Аз съм, аз съм от шведската зелена партия и съм член на Комисията по енергетиката и промишлеността. Аз съм заместник-председател на Комисията по промишлеността в е, Испанския парламент от Паскската националистическа партия. Аз съм заместник-председател на Комисията по Комисията на, по околната среда на Френския парламент. Микрофонът на оратора не е включен. секретар на Комисията по европейски въпроси на Френския сенат. Преди това съм била депутат в Европейския парламент. съм Елена Гайдушкова, заместник-председател на Чешкия сенат. Отговарям по, за европейските въпроси. Е, е Рейне Видман, член на Австрийския парламент. Участвам в Комисията по наука и изследвания и околна среда и съм говорител на а, дяснолибералната австрийска партия Група за наука и енергетика. Аз съм от Зелената партия в Австрийския парламент и съм официален представител на парламент по въпросите на околната среда и енергетиката. Това всички депутати или са, които се представиха, а виждам, че има още. Заповядайте. Аз съм от Румънския парламент член на Комисията по европейските въпроси, Комисията по промишлеността и съм заместник-председател на Либерал-демократическата партия. Андес Капус, pārstāv Олатвис, Republikas Saimnes. Аз съм Андес Капус Пост. Анна Залевска, посел, Полска комисия. Анна Залевска. Аз съм от Полша от Комисията по европейски въпроси. Също така съм специалист по въпроси на околната среда. Гжиштов Тешкевич от Полша, депутат в парламента. Аз работя с Европейската комисия, а също така работя в Комисията по околна среда в Полша. Добре, като цяло има един час. Доколкото разбирам, не, съм представил, не са се представили всички. Заповядайте. Парламента на България, казвам се Никола Белишки и съм член на Комисията по економическа политика, енергетика и туризъм. You have member of the Irish Parliament. Аз съм от Ирландския парламент и аз съм от е, Комисията по земеделието и околната среда. след това Gediminas Kirkilas, Lietuvos Seimo narys, Europos комитета на РИС. Аз съм от Литовския парламент и съм член на Комисията по околна среда. И така имаме един час. И Темата ни е околна среда енергетика. Смятам, че трябва да се съсредоточим върху двата въпроса, които могат да бъдат свързани с енергийната общност. Първо, енергийната ефективност и технологиите за използване на възобновяеми енергийни източници. Смятам, че трябва да говорим за това какво може да направи енергийната общност за по-добра енергийна ефективност и кои са аспектите, при които енергийната общност може да подпомогне при използване на възобновяемите енергийни източници. Когато става дума за енергийна ефективност, ние вече имаме общностно законодателство – Имаме много законодателство, което се основава върху разпоредбите, договорите, които се отнасят до опасност на околната среда. Минимални стандарти за електроуреди, за автомобили. Имаме етикетиране за уреди, имаме минимални стандарти за сгради. Само преди 2-3 седмици беше финализирана новата директива в тази област. Въпросът ми към вас е в кои сфери вие виждате ролята на енергийната общност при постигане и засилване на енергийната ефективност. Когато се запознавам с документи, изготвени от експерти, виждам, че се предлага енергийно данъчно облагане. Тоест, предлага се да има едно общо енергийно данъчно облагане. Това е един аспект. И може би да се опитаме да използваме първите 10-15 минути, за да обсъдим енергийната ефективност, която всъщност е енергийен източник номер едно в Европа, ако мога така да се изразя, и да обсъдим как енергийната общност да ни помогне да се придвижим извън границите на това, което вече е постигнато до днес. Кой би искал да се изкаже по този въпрос? Да, заповядайте. Мога ли да говоря на немски или трябва да използвам английски? кои са езиците, които са допустими. Ние имаме всички официални езици на Европейския съюз. Тогава ще използвам родния ми език. Аз съм от Европейския економически и социален комитет и искам да задам въпрос във връзка с данъчното облагане на енергията. На вече във връзка с тази генерална формулировка. Когато тя се използва, се налага и въпроса за конкурентоспособността на Европа и въздействието на завишените цени на енергията върху енергоемките индустрии. И тук виждам проблем. Когато данъкът върху енергията се използва като инструмент върху от една страна за набавяне на средства, обаче вие го формулирахте твърде общо за всички видове енергия като инструмент за економия на енергия. Този начин на използване на този инструмент се е, прилага само в Европа. Но ако това остане така, е, ние ще влезем в конкуренция с останалите части на света. И е, в Копенхаген беше зададен въпрос, който наистина трябва да намери единствено глобално решение. В друга, от друга страна, ако ние използваме данъчно облагане на енергия единствено за целта развитие на енергийни технологии, т.е. целево използване на енергийния данък с цел разработка на бедни на въглероден диоксид е, технологии, смятам, че това също има краткосрочен ефект и същите проблеми, е, свързани с е, това, че дългосрочно и средносрочно може да намери приложение този инструмент единствено когато е, останалите държави в света разработят такива технологии, но до момента, до който не са ги разработили, това нарушава конкуренцията. Аз смятам, че това е един твърде критичен и проблематичен инструмент. Ако ми позволите да говоря малко по-дълго, ще посоча, че Европейският економически и социален комитет препоръча, ако се въведе данък върху въглеродния диоксид, т.е. върху въглеродните емисии, този данък ще бъде селективен. Той е, е подчинен основно не е, за е, повишаване на енергийната ефективност, а за намаляване на въглеродните емисии. Та, ако има такъв данък, така както е при е, сертификатите, той трябва да се използва за това да бъдат разработени е, бедни на въглероден диоксид технологии. Извинете за това, че говорих толкова дълго, е, но. Следните са поискали думата. До сега имаме четирима. Господин Планьон е следващият оратор. И така, ако искате да се изкажете, моля да вдигнете ръка, за да бъде отбелязано името е в списъка. Eh, благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, Откакто беше създадена Европейската общност, държавите членки и европейските институции разбират все повече колко важно е да се формулират общи политики и да работят по въпроси, които са от жизнена важност за бъдещето на Европа. Днес това е енергийната политика. Има някои елементи, по които трябва да работим заедно, за да подготвим Европа за бъдещето. Европейските институции имат тази отговорност, както и националните правителства и парламенти. Те трябва да допринесат за разработването на енергийна политика, за да бъдат постигнати конкурентоспособност, сигурност на доставките и устойчивост. За постигането на тези стратегически цели държавите членки и Европейския съюз като цяло трябва да работят много по енергийната ефективност, намаляването на емисиите на въглероден диоксид и за ограничаване на енергийната ни зависимост. Освен това да променим и начина по който произвеждаме енергията. В тази връзка, ако искаме да се осигури достъп до енергия, най-вече до възобновяема енергия, ние трябва да работим за създаването на възобновяеми енергии, които имат е, ниски емисии на въглероден е, диоксид. През 2006 беше определена задължителна цел – да се увеличат от 7 на 20% възобновяемите източници, които се използват в енергийния баланс в Европейския съюз. Да, това е задължителна цел и ние сме умерени оптимисти, че е възможно да постигнем тази цел. Необходимо е обаче да имаме нужната координация – да проявяваме нуждата гъвкавост в националната политика, така че държавите членки да приемат политики, които отговарят на техните условия, но да вървят в една и съща посока в интерес на всички. За да се постигне този баланс, ние трябва да използваме чисти технологии, да използваме наличните ресурси по най-добър начин. В стратегическия план за енергийните технологии има няколко цели да се намалят е, емисиите и също времено да постигнем водещи позиции на Европа в използването на технологии, които водят до ниски емисии на въглероден диоксид. Това могат да бъдат различни видове възобновяеми енергоисточници, като използването на силата на вятъра, на а, слънцето. През последните 10 години са направени доста инвестиции Всяко от държавите членки полага значителни усилия в това отношение – Така ще може да се намали цената на производството на тази енергия и тя да стане съпоставима с цената на традиционните източници на енергия. Освен това, трябва да се поставим по-дългосрочни цели до 2300-2050 година. Надявам се, че този междупланетарен парламентарен форум е подходящото място за определене на насоки за бъдещата европейска политика в това отношение. Тук трябва да бъдат положени нужните усилия за постигането на напредък през 21 век. Това е ангажимент и към бъдещите поколения. Господин Роси е следващият оратор. Той е член на Европейският парламент. Благодаря. Ние тук говорим за околната среда, за енергията и трябва да проявяваме доста внимание, често се говори за енергия, за енергопроизводство, за проблеми в климата, въглероден диоксид. Трябва да ги разглеждаме всички тези елементи взети е, заедно. Има е, опасни вещества, които се получават при изгарянето. Има тежки метали. Много от е, горивата са канцерогенни и предизвикват различни други заболявания. Така че ефектите могат да бъдат сериозни за бъдещите поколения. Тук не говорим само за въглероден диоксид, трябва да се опитаме вместо това да осигурим средства, за да финансираме фундаментални изследвания в Европейския съюз, защото бизнеса няма възможност да финансира такива изследвания изследванията трябва да доведат до максимално бързо връщане на инвестициите. Тук а, говорим за фундаментални изследвания, за търсенето на нови източници на енергия, за нови начини на производство на енергия, не само за даване на отговори на днешните проблеми. Е, това може да се постигне само частния сектор, защото той е, гледа в дългосрочна перспектива. Затова моят призив е да се концентрираме върху фундаменталните изследвания и да не се спираме само до въглеродния диоксид, но и всички други опасни вещества, които са резултат от изгарянето. Защото тези вещества са резултат от работата и на централите, които произвеждат енергия. Освен това, трябва да помислим за провеждането на преговори с бившия Съветски съюз, с други страни. Аз мислих, че имам повече време, затова ще се опитам сега да приключа бързо. да се опитаме да преговаряме не само за отделни страни, а за всички 27 страни, защото по този начин можем да постигнем повече предимства, по-добри цени. Това трябва да бъде в полза на околната среда, на енергопроизводството. Следващите оратори са господин Семена Скапоц моля да се концентрирате върху въпросите за възобновяемите енергии и за енергийната ефективност с оглед и на новите договори. Уважаеми е, депутати, е, е, Искам да говоря за приоритетите ни. приоритетите, които са поставени от Европейския съюз, както и в рамките на ООН. Те се отнасят до постигането на устойчиво развитие. Енергията е основен елемент на устойчивото развитие. На следващо място бих искал да посоча, че когато говорим за мрежата, за инфраструктурата, следва да имаме предвид, че трябва да използваме в пълна степен възможностите на възобновяемите енергоисточници. За да се случи това обаче, е ни е необходима логистика и инфраструктура. Например, за биомасата в Европейския съюз нуждаем се от интелигентна електроразпределителна мрежа, Такава инфраструктура често не е на лице. Ние трябва да имаме предвид важността на този въпрос, когато а, договаряме следващата финансова рамка. Относно налагането на данъци. Данъците могат да затруднят конкуренцията. Можем да вземем за пример Швеция. Там знаете, че има доста висок данък, но също времено Швеция е водеща в е, енергетиката. Затова за мен ще представлява интерес да чуя мнението на колегите от Швеция. И в заключение искам да подчертая, че ние трябва да, да обръщаме внимание на мястото на, на възобновяемите енергоисточници в иерархията на енергоисточници. Те трябва да имат точно място не е необходимо да преоткриваме топлата вода. Ние имаме много опит, който сме натрупали. Вече имаме и цели за 2020 година. Възобновяемите енергоисточници са особено важни и трябва да направим нужното те да получат приоритетно място в енергийната ни политика. Благодаря. Следващият оратор е господин Капоста. Добър ден, дами и господа. Представлявам Латвийския парламент и участвам в Комисията по европейски въпроси под Комисия енергетика. По отношение на директивата за възобновяемите енергии 2009 28, та след като бъде въведена тази директива, както Латвия, така и Европейския съюз ще трябва да свършат е, много работа. Необходими са ни по-ефективни технологии за изпълнение на целите, свързани с възобновяемите енергоисточници. В тази връзка виждаме ролята на изследователската дейност, която трябва да получи подкрепа от нас. Аз е, не искам да повтарям казаното от преждеговорившите, за това ще се спра на две други сфери сфери, които са свързани помежду си и които пречат за разработката на някои проекти в тези области. Економическата криза доведе до намаляване на възможността за поемане на кредити. А предприемачите не могат да гарантират дейността си дългосрочно, поради което не предприемат и много проекти. Аз смятам, че Европейската комисия трябва да помисли как може да помогне на държавите членки да постигнат тези цели. Трябва да се мисли не само за санкции, но и за стимули, защото санкциите институциите много често влушават ситуацията. Много важен е и контрола от страна на Европейската комисия. Тя трябва наистина да осъществява такъв контрол, за да могат да се приемат на национално равнище правни актове, които водят до изпълнение на целите в националните планове. Комисията не трябва просто да изчаква държавите членки да не изпълнят целите си и след това да налага санкции. Аз искам да благодаря на Испанското председателство и на Европейския парламент за организирането на тази среща по тези толкова важни теми. Както беше казано в предходния дебат, е, цените на енергията във всички държави членки трябва да бъдат е, еднакви. Аз мисля обаче, че първо трябва да си помислим по това, че хората трябва да имат и до голяма степен изравнени доходи, за да могат да покриват тези разходи за енергия. Благодаря. Господин Понян, следващия оратор. Благодаря ви, господин председател. Първо, съвсем наскоро във Франция беше прието законодателство, след като имаше широко обсъждане по този въпрос и това е законодателство по климата и енергетиката. Беше прието законодателство от втория етап на законодателния процес, което ще ни гарантира това, че ще разполагаме с инструменти. Ние искаме да се справим с проблема на върховото потребление. Това е нещо, което е много важно от гледна точка на нашата енергийна независимост. И разбира се, това е свързано с нашия енергиен капацитет. Тук се говореше за данъчно облагане. То е възможно в някои области, например, налагане на мита на границите, например, облагане с, с мита или данъци на камиони. Но, що се отнася до сградите, то се издават, например, сертификати за енергийни показатели, издават се сертификати на производители на енергия. Ние не трябва да се стремим всичко да облагаме с данъци. Що се отнася до подкрепата за цялостната европейска енергийна политика, както беше казано в пленарната зала малко по-рано, ние смятаме, че това е един много сложен въпрос в светлината на новия договор. Но Необходимо е да засилваме нашето сътрудничество и що се отнася до енергията в различните форми, мисля, че Междусистемните връзки и енергийните мрежи трябва да бъдат приоритетни при финансирането и подкрепата, но също така и научно-изследователската дейност. В момента се извършва значителна научно-изследователска и научно-развойна дейност в много европейски страни, но тези усилия трябва да бъдат обединени. И те трябва да бъдат обединени също така, що се отнася до взаимодействие между частния и публичния сектор. Да, подкрепяме използването на енергията на вятъра, но също така трябва да отчетем, че трябва още много да се направи в сферата на изнесените в морето вятърни централи. Също така трябва да се използва повече енергията на Слънцето. Разбира се, всички подкрепяме идеята за електромобили, но нека да не забравяме и за водорода като потенциално гориво в Европа можем да бъдем силни само ако сме по-силни от останалите континенти. Освен това, като представител на Франция, искам да подчертая, че и ядрената енергетика е важна. Всички тези технологии трябва да се развиват в Европа и нисковъглеродната енергетика е, разбира се, от особено значение, защото ни е необходим един подходящ енергиен баланс. Сътрудничеството с страните, които имат собствена вътрешна политика, може да означава, че и ние може да сближим нашата позиция с тези страни, дори и да имаме разминавания в различни сфери, например ядрената енергетика, но трябва да развиваме и междусистемните връзки. Госпожа Томсън, благодаря ви. Не знам дали изцяло съм съгласна с вас, Клод, когато казахте, че енергетиката трябва и възобновяемите енергийни източници трябва да бъдат свързани с промените в климата. Според мен, възобновяемите енергийни източници са свързани с енергийната сигурност. Когато ние започнахме да говорим с, с, за задължителните цели, това беше свързано с, енергийната криза от януари 2006 година в резултат от противоречия между Русия и Украина. Така че възобновяемата енергетика трябва да се разглежда като част от енергийната сигурност а енергийната сигурност също така може да бъде подпомогната частично от енергийната ефективност. Аз представлявам една страна, в която в момента, благодарение на сериозни инвестиции през 90-те години, 22% от нашата електроенергия идва от енергията на вятъра. Смятам, че това е много важно – това е много важен опит, който можем да споделим с вас. През януари 2007 година, когато Барозо представи първото предложение на Европейската комисия за плана за възобновяеми енергийни източници, той каза, че Европа трябва да лидира в света. Европа трябва да бъде лидер и инициатор, що се отнася до промяната в климата и възобновяемите енергийни източници но аз не мисля, че ние имахме водеща роля по време на конференцията в Копенхаген. Смятам, че можем да си сътрудничаме повече, защото проблемът е, че не всички държави членки поставят като свой приоритет зелената енергия. Днес председателят Бузе каза, че трябва да продължим да купуваме енергийни източници от Русия и други източници, но аз не съм сигурна, че някои държави членки биха предпочели да има една обща политика за закупуване. Те биха искали да имат такива търговски взаимоотношения на двустранна основа. Аз току що посетих Казахстан и Казахстан сключва споразумения с отделни държави членки. Както каза испанския ни колега, достъпът е много важен, защото ако възобновяемата енергия не е първостепенен приоритет. Ако няма подходяща мрежа, то ние няма да постигнем нашата цел да постигнем задължителните цели до 2020 година. И що се отнася до гаранция Меркел заедно с Барозо и с Саркози беше решила, че трябва да се ангажира държавите с задължителни цели, за да се ангажира и частния сектор. Това е първата задължителна цел в европейската история. Мисля си, че по този начин беше изпратено ясно послание и до частния сектор. Ние, този парламент, работим по проблемите на финансовата и економическа криза и е постигнато съгласие, че ако искаме да излезем от тази економическа криза, ние трябва сериозно да инвестираме в възобновяемите енергийни източници и трябва да поемем водещата роля, за която Барозо говореше още преди три години да бъдем инициатори и лидери на глобалната арена. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Томсън. Господин Уилямс е следващият. Благодаря, господин председател. Имах честа да оглавявам целевата група по прехода към по-голяма енергийна ефективност към правителството на Нидерландия. Ние стигнахме до извода, че има редица проблеми в света и те като цяло могат да бъдат сведени до един параметър, а именно има ли достатъчно енергийни доставки по света. Второ, дали енергетиката не зависи прекалено много от геополитически сложни региони. Трето, дали има проблем с твърде неефикасен диалог между юга и севера. И четири, е, това е проблемът с климата. Всъщност всички тези четири сфери могат да бъдат сведени до един параметр работа върху емисиите на въглероден диоксид и правителството реши, че трябва да се работи в три посоки енергоспестяване, альтернативна енергетика и третото чисти изкопаеми горива. Тоест, ние осъзнаваме, че още 50-80 години ще използваме изкопаеми горива и за това трябва да се намалят емисиите въглероден двокис от използването на изкопаеми горива. Ако разгледаме сегашната европейска политика и целите 20% намаляване до 2020 година, виждаме, че тези цели ще бъдат трудно постижими. И това е така, защото целите са поставени от политици, а не от хора, които са работили с реформа в енергетиката. Моята работа в Шел показа, че преходът към по-ефективна енергетика заема много по-дълго, отколкото един мандат на даден парламент или правителство и мисля, че до 2050 година може да се постигне намаление от 20%. Важно е да има един дългосрочен план, който да гарантира, че там има два аспекта. Първо, какво може да се направи сега с съществуващия технологии и те предлагат много. И вторият аспект е това, кое, ето трябва да се разработи възоснова на научно-развойната дейност и разбира се, тук инвестициите са много важни. И третото е много важно предприятията, фирмите, които работят в глобален мащаб, да не бъдат санкционирани, да не бъдат препъвани, да могат те да бъдат конкурентоспособни в глобален мащаб. Мисля си, че тези три основни принципа ще станат една добра основа за преход към по-ефективна енергетика в Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин Борн. Благодаря най-сърдечно. Искам да благодаря и на колегите за интересните изказвания. Аз искам да се спра на въпроса, който представи председателя във връзка с възобновяемите енергоисточници. И тук най-често се забравя данъчното облагане като мярка, като възможен инструмент. Във всички държави членки на Европейския съюз съществува възможност за намаляване на енергопотреблението и това в крайна сметка трябва да е задължително, както целите за подобряване на енергопотреблението и целите свързани с намаляване на въглеродните емисии. Такива задължителни цели във връзка с подобряване на ефективността ще бъдат много добри, защото те ще облегчат много нашата работа и това може да се каже и във връзка с Европейския съюз, що се отнася до данъчното облагане, смятам, че ще бъде важно в Европейския съюз да се въведе минимален данък върху въглеродните емисии, защото това ще подобри ефективността на първо място и на второ място ще подобри енергията добивана от альтернативни източници. Това мисля, че е по-добро решение. Сега искам да кажа нещо във връзка с политиката за опазване на климата и възобняемите енергоисточници. Швеция още от 90-та година намали въглеродните си емисии с 12% благодарение на една дългосрочна политика. Също времено ние постигнахме економически растеж и освен това, успяхме да е, изведем от експлоатация два ядрени реактора. Виждате какво може да се постигне с една такава амбициозна политика могат да се постигнат ниски въглеродни емисии и това да се съчетае с економически растеж, без да повлияе върху конкуренцията отрицателно. Аз мисля, че в Европейския съюз може да се води политика, която да преследва едновременно всички очертани от мен цели. Не мисля, че не трябва да има всичко това отрицателно въздействие върху благосостоянието на гражданите, ако се води такава енергийна политика. Благодаря. Ана Залевска. Witam, cieszę się bardzo, że jestem tutaj z Państwem i postaram się nie powtarzać tych... Добър ден, дами и господа. Радвам се, че имам възможност да участвам в тази среща. Ще се опитам да не повтарям това, което вече беше казано. Бих искала да кажа в началото нещо за а, пакета енергетика, климат и енергийната сигурност. Това са все въпроси, които са важни за нас и за нашите деца. Но често ние забравяме, че зад една идея, която е напълно основателна, има граждани, граждани на Европейския съюз, които представляват държави, които изпитват економически трудности, които страдат от кризата. Има същевременно и много богати държави членки. Ние трябва ясно да им кажем каква ще бъде цената на енергията в крайна сметка. Председателят Бузек също каза, трябва да се стремим да не увеличаваме прекомерно цената на енергията. Често обаче а, има противоречие в това, което казваме, защото реализирането на нашите идеи и стремежи противоречи на това, с което могат да се справят гражданите. Искам да приведа няколко примера. ние не можем да възпроизвеждаме решение от една страна за друга. Един от ораторите тук а, а, говори за производството на енергия от вятър. Но в моята страна нямаме чак толкова вятър. А производство на енергия от силата на вятъра и от е, е, слънцето струва най-скъпо. Увеличаването на цената на енергията в Польша може да доведе до е, социални протести. Имаше протести неодавна и в Берлин. През юли в Европейския парламент ще се гласува директива за драстично намаляване на различни видове вредни емисии. За моята страна това би било катастрофално за много от фирмите, защото тези фирми не могат да се позволят монтирането на нови инсталации. Затова енергопроизводителите ще преместят производството си там, където могат да емитират колкото се искат такива газове, което в крайна сметка ще доведе и до увеличаване на емисиите на СО2. Ние трябва да потърсим баланс в всичко това. И отново искам да подчертая, че ние трябва да разчитаме на научните е, изследвания, но не на такива, които са платени от лобисти. Благодаря. Господин Уитман е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз искам да се спра на отношението между атомна енергия и възобновяеми енергоисточници. Когато говорим за възобновяеми енергоисточници, веднага противопоставяме ядрената енергия и аз мисля, че е, всички, които е, имат е, поглед към реалната политика, знаят много добре, че на нас не е необходима ядрената енергия още за известно време. Знаем, че тя е свързана с рискове но от друга страна от нея няма и вредни емисии. Аз мисля, че тук трябва да се проведе дискусия и на европейско равнище и ако искаме да постигнем нещо, трябва да започнем конкретни програми. Има добри подходи на европейско равнище и е, също така трябва да си помислим и за директивата за сградите е, във връзка с е, економията на енергия. Що се отнася до термичното саниране на сградите, в Австрия ние започнахме една минимална програма. Правителството иска да е, състави пакет, но като цяло санирането всъщност е, е, до голяма степен води и е, до създаване на работни места, до економия на енергия. Така че виждате, това е една чудесна инициатива, която може да се разшири на равно европейско равнище. Аз е, искам да е, критикувам Европейския съюз и заради забраната на 200 ватовите електрически кружки. А, е, знаете, че този нов, че кружките от нов тип, при тях се използва детски труп, не се пести особено много енергия, така че ще трябва да изчакаме светодиопните лампи, които все още не са още са усъвършенствани като технологии и са по-скоро част от бъдещето. И още веднъж искам да посоча, че е, в е, Австрия и като е, австриец аз изисквам средствата, които се използват в Евратом в момента, да се използват бъдеще за енергия от възобновяеми източници, защото знаете, в Австрия не се използва ядрена енергия. Тук става дума всъщност възможност за инвестиции, които са съвсем в разумни размери и, и както петрола, така и атомната енергия са опасни енергоисточници. Затова смятам, че в Европа трябва да има договор за енергия от възобновяеми източници и това ще бъде нещо, което не автоматично се изправя срещу ядрената енергетика. Мисля, че могат да се намерят съвместни решения. Въпросът е обаче да намерим смелост и да признаем, че в Европейския съюз в бъдеще е необходим генерален мастер план. Е, във връзка с е, това, до кой момент ще използваме енергия от традиционни източници и от кога ще въведем изцяло енергията от възобновяеми източници. Благодаря, господин Христов. Благодаря ви много. Господин председател, господин Турмен на една от срещите говори за управлението на отпадъците и това е въпрос, който ме интересува особено с оглед на извличането на енергия от преработката на отпадъци. В Полша скоро ще вземем решение за изграждането на нови, нови а, мощности, които ще ни а, позволят а, да произвеждаме топлинна енергия при преработката на отпадъци, но има доста проблеми, които са свързани с а, този процес, а, например за съфинансирането на първият а, етап. Много от а, продуктите, които се третират като отпадъци, могат да бъдат рециклирани и от тях могат да се получават Например, пластмаси, които могат да се използват като течни горива. Такива процеси вече се прилагат в някои държави членки. Освен това, от тези процеси може да се излича и топлинна енергия. Но въпрос е съфинансирането на предприятия, които са в състояние да използват тази технология. А на второ място трябва да се види по какъв начин може да се включим в този процес. Най-важното е да приоритизираме вярно всички тези въпроси, да имаме нужната иерархия на приоритетите ни. Господин Дойл, следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с подхода на тази работна група. Наистина енергийната сигурност позволява да се намали както еми... промяната в климата, така и да се намалят емисиите на въглероден диоксид. По този начин ще се гарантира храната, сигурността и мира. И смятам, че енергийната сигурност е също толкова важна за гарантиране мира, колкото и продоволствената сигурност. Трябва да отчитаме това. Предвид факта, че в Европейския съюз има 27 държави членки, които имат собствена енергийна политика. И също така означава, това, всичко това означава, че изкопаемите горива ще стават прекалено скъпи и прекалено скъдни. Затова ние трябва да предвиди методи и стимули, за да насърчим най-ефективните форми на възобновяемата енергия, които имат огромен принос за намаляване на въглеродния отпечатък и намаляването на емисиите на въглероден диоксид. Например, в момента в Ирландия все още възобновяемите чистите енергийни източници и биогоривата те първа започват да се развиват и те са много скъпоструващи. Но ние трябва да отчитаме, че тръстиковите плантации в Бразилия ще бъдат посветени на това да се отглежда захарна тръстика за биогориво и по този начин глобален аспект ние няма да постигнем никаква промяна, ако наблягаме на първото поколение биогорива. Ние имаме е, животни, имаме, имаме дървесина, имаме гори и също така имаме селскостопански култури за биогорива. Но нека да не забравим, че горите са нещо, което улавя въглеродния диоксид. Това е нещо, което е достатъчно ефективно. Също така ние можем да използваме селскостопанските култури за производство на биогорива на второ поколение. Също така можем да използваме много отпадъци, за да произвеждаме енергия, например, трева, различни отпадъци. Промената в климата и енергийната сигурност са взаимно свързани. Ние трябва да виждаме тази взаимовръзка. И мисля, че основната ни цел трябва да бъде мира и сигурността. И чрез енергийната сигурност ние със сигурност ще можем да постигнем това и разбира се, също време ще решим и проблемите с промяната в климата. Благодаря ви. Благодаря. Сега господин Касоли. Добър ден. говоря от името на страна с 55 милиона жители, страна, която в момента е, взима много важни решения точно в тези сфери и по тези теми. Ние се намираме в енергиен парадокс. Има економически трудности при определени альтернативни енергоисточници – Тоест, това са енергоисточници, които не са особено атрактивни за гражданите, ако не се предвиждат държавни субсидии за тях. Вторият парадокс. Сред населението има съпротива при изграждане на ветропаркове и големи соларни панели. От една страна е трудно, ако от една страна се предлагат стимули и е, полагат е, усилия е, за тези енергии, а от друга страна е, има съпротива срещу срещу тях. Също така в дългосрочен аспект установяваме известна съпротива за използване на определени материали, които се срещат най-често при соларните панели. Това всъщност никел и кадмий, които се използват много често при този тип панели. Имаме големи трудности как през следващите 10 години ще се отървем от тези вещества. Нашият шведски колега представи един а, доклад, едно изказване, на което можем само да завидим, че в неговата страна има добър баланс между развитието на економиката и развитието на енергетиката. Аз мисля, че всички ние трябва да търсим този баланс, това равновесие. И е, това са неща, които трябва да осъзнаем съвсем ясно. Необходим ни е обективен критерий преди да направим оценка на това, което се е, нарича въглеродни емисии. Е, Италия, държава с 55 милиона жители, трябва да има въглеродна сметка на глава от населението, което означава, че последиците от опазване на околната среда трябва да се рентират за държавите, които са на нашия континент. Всички тези решения, политически погледнато, са важни, обаче трябва да ги съгласуваме с останалите страни в света, защото ние говорим за възобновяеми енергоисточници, обаче в политически политически аспект е много важно да осъзнаем, че не сме сами в света с нашите решения, а тези решения трябва да се споделят от е, останалия свят. И за това аз е, мисля, че трябва първо да убедим другите да тръгнат по този път. Ако не направим това, е, ние ще имаме високи разходи при този тип индустриална политика и просто сами ще напуснем конкуренцията. Нашата индустрия ще има огромни трудности, няма да бъде вече конкурентно способна и няма да може да спазва тези екологични цели. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз не съм сигурен, че това, което ще кажа, изцяло ще се впише в темата на нашия дебат, но аз разбирам, че ние имаме нужда от европейска енергийна политика. Тук няма съмнение. Ние трябва да работим в посок на поставените цели 20-20-20 и разбира се, ще бъдат постигнати по-добри резултати, ако работим съвместно. Разбира се, трябва да четем, че на юг имаме слънце, на север има вятър. Но държавите членки планират своята енергийна политика в дългосрочен аспект. Това е което се очертава в момента. Всяка страна по свой индивидуален начин иска да постигне тези цели 20-20-20 и това, което изглежда ефективно на европейско ниво, може да се окаже доста неефективно на национално ниво. Мисля, че имаме проблем с ефективността на постигането на нашите цели, свързани с ВИ. Разбира се, има различни интереси на държави членки. Ядрената енергетика, за или против, има също така натиск от големите транснационални компании. Също така няма реални междусистемни връзки между енергийните мрежи и това също затруднява ефективното използване на енергията от редица държави членки. Не всички държави членки могат да се възползват от предимствата на едината европейска енергийна мрежа. Аз съм загрижен от това до каква степен енергийната политика на държавите членки ще доведе до реални резултати. По какъв начин националната политика ще се впише в европейската политика. Според мен тук има проблеми, защото има много различни национални интереси, има много сложни, многоаспектни проблеми. Дори е за да, да имаме задължителни решения на европейско ниво, а това може да доведе до резултати, но много често се използват по-меки методи, като координация. Смятам, че ние сме тръгнали в погрешна посока. Тези дебати, разбира се, са нещо хубаво, но ние трябва да отчитаме проблемите. Но първо трябва да преодолеем пречките. Разбира се, тук имам предвид и политическите пречки. Ние трябва да имаме една и много ефективна европейска, общоевропейска стратегия. Госпожа Брюнер. Благодаря, господин председател. Искам първо да посоча, че съм абсолютно съгласна с колегите, че климатичните промени и енергийната сигурност не трябва да се разглеждат в противоречие. Точно обратното. Аз смятам, че е необходимо този дебат да се води заедно в Австрия. Например, този дебат също се води по-отделно и решението е, че ако искаме енергийна сигурност, е, ние инвестираме в големи газопроводи и в крайна сметка това води до промени в климата. Аз е, мисля, че е, дебата за опазване на климата не е по-наложащия проблем. Науката показва, че до 2015 година трябва глобално да се намалят въглеродните емисии, за да се овладеят климатичните промени. И ако до 2050 година трябва да извършваме економии в размер на 80%, то тогава трябва да посоча, че ще трябва да заложим за амбициозни цели, както по отношение на енергетиката, на енергийната ефективност, така и на климатичните промени. И начало на всичко това трябва да застане Европейския съюз, защото ние имаме технологиите, имаме и ресурсите, имаме много предимства. Естествено, ако а, говорим за възобновяеми енергоисточници, навсякъде чуваме, че са необходими а, повече ресурси. Тук трябва да погледнем не само как а, изглеждат нещата национално, но и на регионално равнище. И мисля, че това, което може да направи политиката е да създаде необходимите ранкови условия, да се погрижи за разходите. Атомната енергия не функционира и с с изцяло възстановяване на разходите. Има държавни субсидии тук. А що се отнася до петрола, виждате какво става в Мексиканския залез и смятам, че точно тук трябва да се отвори темата за възобновяемите енергии. Мисля, че в Европа съществуват страни, които могат да постигнат по-високи от целите 2020. Австрийското правителство не работи толкова амбициозно, както шведското правителство правителство, но аз мисля, че Австрия може да постигне по-високи цели, може да осигури работни места и е, ние бихме могли в крайна сметка да доведем до разрешаване на повече от една кризи. Също така страни като Австрия извършват трансфер на технологии в други страни и това се прави с цел всички страни да получат еднакви шансове да преминат към възобновяеми енергии. Това, което трябва да направим е да променим системата, а именно да не се предлагат само централизирани решения, но и децентрализирани и точно тук е място на възобновяемите енергии. Затова смятам, че абсолютно необходим е съвместен договор, в който възобновяемите енергии енергоисточници да бъдат основен приоритет, така че да се гарантира енергийната сигурност. Благодаря, госпожо Брюлер. И още едно изказване имаме, след което госпожа Томсън още веднъж иска да вземе думата. Вие също. Господин Томасели. Следващият оратор е господин Флотаро. Sì, certo, anch'io per alcune brevi riflessioni. Благодаря. Няколко неща съвсем накратко. Напълно съм съгласен с това, че е важно да имаме обща енергийна политика. Полагането на усилия в тази посока е въпрос от особена важност, но също толкова важно е да имаме визия. За това аз бих поставил на първо място в моя списък от приоритети е конкурентоспособността. Изключително важно е в стратегически смисъл да имаме енергийна независимост. Ние се радваме всяка сутрин да можем да се включим уредите, които използваме, Гражданите на Европа като цяло обаче не си дават сметка за стратегическата важност на, на енергийната независимост. Това трябва да е в центъра на нашата енергийна политика. Не бива да забравяме а, економическите аспекти и нашите позиции на пазара. Трябва да разглеждаме устойчивите аспекти на енергията, борбата с промените в климата. Имаше хора, които тук говориха за подобряване качеството на въздуха, за да се постигне баланс Предлагам да не се фокусираме твърде много в европейската политика върху промените в климата, когато правим своя избор, каква енергийна политика да следваме Ако видим каква част от промените в климата се дължат на човешката дейност, можем да загубим от гледна точка на конкурентоспособността. Затова нека да се концентрираме върху устойчивостта и да работим за намаляването на замърсяванията, които водят до доста смъртни случаи в Европа. Затова ние трябва да се фокусираме върху устойчивостта. Не защото това може да има ефект върху промените в климата, тъй като предизвиканите от човека емисии са сравнително малко. Климатичните промени винаги са били на лице. Затова ние трябва да се фокусираме върху химическите и други характеристики на въздуха. Госпожа Томсън, когато говорим за енергийната ефективност и като продължавам казаното от колегата от Полша, страна, която много добре познавам, трябва да си зададем въпроса какво се случи в Европейския съюз след като се присъединиха 10 нови държави през 2004. А, основен въпрос, който а, беше свързан с тяхната енергийна ефективност и а, използването на парно отопление. Например, в Дания енергията, която използвам за отопление, се произвежда от отпадъци. Така че при отоплението с сравнително малко средства може да се постигне много в една страна като Полша. Разбира се, трябва да бъдат информирани гражданите да не използват а, а, твърде много а, отопление, да се индивидуализира отчитането на а, топлоенергията, която потребляват и а, това ще доведе несъмнено до по-добра енергийна ефективност. Благодаря. Господин Томачели има думата. Благодаря, господин председател. Задавам си следния въпрос. Дали в Европа трябва да произвеждаме повече енергия, отколкото произвеждаме сега? Тук много от вас зададоха в една или друга форма този въпрос и много хора в Италия също си го задават. В северна Италия имаме един връх на производството и потреблението на енергията. В момента в нашата страна ние наблюдаваме, че това върху потребление почва да намалява. И това не е само заради кризата, която влияе върху промишлеността, но също така този процес е свързан с, с това, че идеята за енергийна ефективност става все популярна сред гражданите на Италия, както и в цяла Европа. Смятам, че ние трябва непрекъснато да си задаваме този въпрос. Дали трябва да произвеждаме повече енергия или трябва да произвеждаме толкова, колкото сега? И също така по-скоро трябва да мислим за това как да гарантираме сигурност на енергийните доставки за цяла Европа и за отделните държави членки и да съчетаем това с стремежа да преодолем промяната в климата. Очевидно има различни гледни точки, различни становища. В моята страна, в Италия, правителството взе решение, с което аз не съм съгласен и много други италианци да са съгласни. Правителството реши да се върне към ядрената енергетика. Няма да се вглъбявам в причините, но така ли, че пред нас стои въпроса дали наистина искаме да имаме устойчиви доставки на енергийни източници, дали искаме да имаме надежна инфраструктура, енергийни мрежи. И сега ще се спра върху възобновяемите енергийни източници. Много държави сериозно са напреднали напоследък в тази област – това въжи до голяма степен и за Италия. Но в момента ние се чудим дали ние искаме да имаме пълно единство и координация в Европейския съюз. Възобновяемите енергийни източници ще станат популярни и ще почнат да се използват на широка основа, ако предоставим на производителите достатъчно стимули да произвеждат енергия от ВИ разбира се, ние трябва да решим кои са нашите приоритети и какво е въздействието върху околната среда. Ако Европа може да даде единен отговор на тези два въпроса, стимули за производителите и достъп до доставки, ние ще решим проблемът. Благодаря. Благодаря, благодаря, господин председател. Всички знаем, че когато се говори за околната среда, се говори и за намаляването на вредните емисии. Всички знаем също, че няма граници за въглеродните емисии и въобще за вредните емисии. Те преминават през всички държавни граници. Темата на нашата дискусия обаче е основно енергията от възобновяеми източници. И тук става дума основно за производството на електроенергия от възобновяеми енергоисточници. Всички ние знаем също, че електроенергията може да замени всички останали енергоисточници. Тук възниква единствено въпросът е, за разходите. Колкото повече енергия от възобновяеми източници използваме, толкова повече можем да е, извършваме економии при други изкопаеми източници. Тук обаче става дума основно за разходите и тяхното разпределение върху гражданите. Както казах, е, вредните емисии нямат паспорт, те не познават държавни граници и за това смятам, че трябва да си поставим е, за цел да изградим европейска система за насърчаване на производството на електроенергия от възобновяеми източници. Аз още преди съм казвал, че мрежите за разпространение за пренос на енергия са изключително важни в Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Ботали. Това вече ни води към края на дебата и мисля, че е ясно, че всички искаме да има единна, обща енергийна политика, но всички ние имаме различни традиции в енергийната политика. Както знаете, моята държава енергийният сектор е много силен, много мащабен и една от характеристиките на този сектор е че, че една голяма част от енергията, потребявана от френските граждани, идва от ядрената енергетика. Разбира се, много е важно да обсъждаме екологичната политика, енергийната политика. Бих искала да се спра на някои въпроси, които като че ли бяха пренебрегнати до сега. Първо, биомасата. Според мен това е един източник, който не се използва достатъчно. В мой избирателен район имаме достатъчно гори и съответно достатъчно биомаса. Биомасата позволява ни да се произвежда топлинна и електроенергия също така по този начин се създават работни места на местно, общинско ниво. Другият важен въпрос това е биоенергетиката. Тук преди всичко имам предвид биогоривата. Аз предпочитам термина агрогорива, а не биогорива, въпреки че доста хора смятат, че и двата термина са правилни. Нека да не забравяме, че има не само енергийна, но и продоволствена криза. В момент се подготвя сериозна реформа на общата селско-стопанска политика. Смятам, че тук трябва да избегнем каквото и да било противоречие между производството на енергия и производството на храна, защото е важно да гарантираме на европейските граждани сигурност на хранителните доставки. И тук, разбира се, трябва да се включи териториалното измерение. Ако разгледаме земеделието и производството на енергия, особено що се отнася до ВИ, ние ще видим, че има взаимно допълване, което позволява да се използват повече възможностите на селските райони. Благодаря. Господин Паньон, би искал да се изкаже. Съвсем накратко искам да съставя някои въпроси, те, които бяха поставени по-рано днес за улавянето и съхранението на водород. Факт е, за съжаление, че в някои от страните ще продължи да се, продължи да се използват въглищата и трябва да се направи нещо за въвеждането на чисти технологии. Също да се използва в по-голяма степен на енергията от водно-електрически централи. Трябва да запазим това, което имаме. Предишната ораторка и аз не принадлежим към една и съща политическа партия имаме различни виждания по отношение на атомната енергия, но считаме, че биомасата трябва да бъде развивана допълнително. Вие споменахте в началото, че нашата цел е постигането на енергийна ефективност. Голяма част от енергийната ефективност може да дойде от сградите от отоплението. Трябва да отчитаме също и използването на енергия в градския транспорт. Имаме гори, които участват в улавянето на въглерод и допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове. Трябва обаче да разгледаме въпросите, свързани с търсенето. Има ли други желащи да се изкажат? Ако не, искам да дам думата на господин Турмес. Искам да ви запозная с някои въпроси, които обсъждахме в Европейския парламент, когато обсъждахме възобновяемите енергии и енергийната ефективност. Що се отнася до възобновяемите източници, имахме предвид опазването на околната среда, сигурността на доставките, създаването на един водещ пазар в Европа. Ако имаме такъв водещ пазар по отношение, да речеме, на вятърната енергия, да имаме нужното законодателство, което да позволява използването на офшорна енергия Китай и други страни имат огромен потенциал в това отношение. Също биомасата, биогаза, на тях се гледа като на спящите великани на енергийната политика на Европа. Също концентрирана слънчева енергия тук имаме потенциал, много инвестиции вече се правят, но се нуждаем от партньорство с другата част на Средиземноморския басейн. Трябва да се създаде и местна добавена стойност. стойност. В Лисабонския договор за пръв път се подчертава, че териториалността е включена като отделен член. Това ще ни позволи да разглеждаме въпроса не само в европейски или национален план, но и в регионален план. Що се отнася до разходите, Имахме също голям дебат с енергоемките индустрии в Европа във връзка с разходите за стимулиране на използването на възобновяеми енергоисточници. Ние знаем от опита на Дания, на Испания, на Германия, че когато духа вятър, тогава цените на електричеството падат, тъй като има много вятър. При либерализирания пазар – Колкото повече вятърна енергия се ползва, толкова по-бързо се изтласкват скъпо произвеждащите централи. Така че до 10, 15, 20% могат да се намалят цените. За Испания, Дания, Знаем, че това оказва а, значителен ефект върху економиката и то в много по-голяма степен, отколкото помощите, от ко които а, предоставяме. Това е един от въпросите, който дискутирахме във връзка с възобновяемите енергоисточници. На следващо място а, говорим за енергийна а, ефективност. Ние трябва да можем да оптимизираме преработката в индустрията, в малките и средни предприятия, да намалим разходите, ако съчетаем енергийната ефективност и ресурсната ефективност. И последният въпрос, по който работим в момента, е свързан с финансирането. Ясно е, че когато говорим за възобновяеми енергии, вие се нуждаете от е, инвестиции в началото. Това изисква намаляване на капиталовите разходи. Ние работим с е, е, една програма заедно с Европейската инвестиционна банка за осигуряването на свежи пари за възобновяване на съществуващия сграден фонд, също и за укрепване на мрежата, за намаляване на капиталовите разходи по отношение на някои от по-рисковите инвестиции в мрежата. Благодаря, господин Трумес. Госпожа Лике има думата. Сигурно. Mm, bueno, en primer lugar, първо, благодаря на всичките представители, които се изказаха за техния принос. Беше много интересно да ги слушам и им беше ясно, че имаме ангажимент от всички, които тук се изказаха и от техните държави, да се опазва околната среда. Говорим за едно промишлено бъдеще, което да осигурява работни места, което да използва чисти енергии, да използва възобновяеми енергийни източници, източници. И също така ние говорихме и за технологии, които да ни позволят да имаме една възобновяема енергетика – Тук говорихме за използването на слънчевата енергия, за използване на всички други възобновяеми източници на енергия. Ние също така разгледахме много други въпроси, Всички сме съгласни, че трябва да бъдат намалени всички парникови емисии. А също така спряхме на въпроса за недостига на енергията, на данъчното облагане, но също така и на данъчните стимули, които да стимулират хората да спестяват енергия в жилищата си, например. Също така говорихме за развитието на енергийните технологии, нещо по което всички сме съгласни, както сме съгласни и за това, че възобновяемите енергийни източници могат да подпомогнат економическия растеж и създаването на работни места. Всички сме съгласни, че националните планове за действия трябва да отразяват тези съображения. Също така ние Говорихме за сътрудничество с трети страни и за взаимната обвързаност на енергийните мрежи. Ние се съгласихме, че трябва да се улесни достъпа до енергийните мрежи на енергията, произведена от възобновяеми източници. Ние трябва по този начин да засилим създаването на интелигентни мрежи Също така говорихме за това по какъв начин може да се съхранява произведената електроенергия. Говорихме за инвестиции в научно-изследователската, научно-развойната дейност, свързана с възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Някои казват, че най-добрата енергия, най-добри източник на енергия е енергията, която не се използва, т.е. е спестяването и енергийната ефективност. Всичко това ще ни помогне да намалим енергийната ни зависимост. Това е също нещо, по което всички сме съгласни. Европа като регион няма достатъчно изкопаеми горива, но ние имаме енергия на слънцето, енергията на вятъра и ние трябва да надграждаме върху тази основа. Разбира се, имаше някои нюанси, но всички сме съгласни, че трябва да се насърчава използването на ВИ. Ние трябва да обвържем този аспект с надежността на енергийните доставки. спестяването само по себе си е важно, разбира се, трябва да гарантираме и сигурност на енергийните доставки. И при постигането на тази цел всички сме съгласни, че ние трябва да работим върху единен европейски енергиен пазар. Отбелязах тук е един много важен момент. Ние имаме нужда от средносрочни и дългосрочни планове до 2030-2050 година. Какъв е енергийният баланс, който искаме да постигнем до тези срокове 2030-2050 година? Трябва да насърчаваме държавите членки да развиват своите енергийни източници, които са характерни за тях, които са силната им страна. Възобновяемата енергия е нещо, за което ние много говорихме. Основно говорим за слънчевата енергия и енергия на вятър, обаче не трябва да забравяме и за други веи, като биомасата, нещо, което е много полезно и за развитието на селските райони. Това ще ни позволи да създадем работни места в селските и планинските райони, а също така и да се произвежда електроенергия. Може би утре бихме могли да подготвим един документ, който да отрази тези основни идеи, изказани тук. И мисля си, че можем да приемем това като заключение на нашата работна група. Благодаря. Благодаря, господин Люкия. И сега единственото, което ми остава е да благодаря на докладчика и на всичките присъстващи, на всички изказали се. Смятам, че всичко, което чухме днес, беше много интересно. В Европейския съюз наша задача е да гарантираме надежност на енергийните доставки, а също така достъпните цени на енергийните доставки, за да можем да бъдем конкурентоспособни. Това е предизвикателство пред Европейския съюз през бъдещите няколко години. Ние имаме нужда от Европейска енергийна общност. Ние трябва да използваме енергийно, енергийната ефективност, трябва да използваме ефективно енергийните ресурси, трябва да инвестираме в взаимно свързани енергийни мрежи. И отново ще кажа, ефективното използване на енергията е изключително важно. И когато говорим за нови източници на енергия, ние трябва също така да предоставяме стимули за използване на различни енергийни източници, които са налични в отделните държави членки. Така, например, в Навара, в Испания, ние сме лидери в сферата на използването на енергията на вятъра и тази енергия се използва наистина много голям мащаб. Не трябва да се опитваме да противопоставяме едни видове енергия на други, да имаме свои фаворити. Не трябва да забравяме също така и за въглищата, за природния газ, а защо и не за ядрената енергетика. Няма един единствен източник енергия, който ще реши всичките ни проблеми. Мисля си, че е важно да помним че всички източници енергия са важни за нас. Енергийният баланс трябва да включва чистите източници на енергия, но също така и всички други източници на енергия. Така че това са кратките заключения, които ще представим в пленарна зала утре. Благодаря ви за вниманието и ви пожелавам приятна вечер.